това недопустимо деяние. Получаваме много е, тревожни сигнали от е, Иран. От началото на годината са извършени три, три пъти повече екзекуции, отколкото през миналата година. Е, екзекутирани са политически противници на режима и ние приканваме Иран да въведе мораториум върху смъртната присъда и да премахне смъртната присъда в последствие. Inne ogłoszenie. Подписание актов. А сега няколко съобщения на председателството. Ще, ще подпишеме законодателни актове в рамките на обикновената законодателна процедура. Това ще стане в сряда.